Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. И сега обяснение на вота. Моля бързо да излезете, за да може колегите да се изкажат в нормални условия. La parola per la relazione completa. И така, за допълнителния доклад на Ланген за застрахователното посредничество. Мауло има думата. Тук ли сте? Давам думата на господин Мамикинс за минута. Е, Благодаря, господин председателю. Влязлата в сила директива за, за застрахователното посредничество е изключително важен напредък за европейските граждани, както за юридически, така и за физически лица, работещи в извън Европейския съюз. Без оглед на това, къде се намират, лицата ще имат достъп до висококачествени продукти от застрахователната област. Те ще могат да получават достатъчно информация от застрахователите. Важно е също насърчаването на свободната конкуренция и способността, възможността свобода за посредниците да работят на територията на Европейския съюз. Искам също да подчертая, че тази директива би могла да бъде полезна и в още една посока. Да получа, получ... всички да получат достатъчна информация за разходите. Благодаря, господин Ханан. Благодаря ви господин заместник председател. Изграждането на единия пазар при услугите означава две различни неща. За някои значението е свободна търговия с услуги. Ако продавате продукт в една държава членка, трябва да може да го намерите и в друга държава членка, взаимно признаване на продуктите, както и при стоките. Но не става дума за това, става дума за обща регулаторна структура и вместо да се насърчава повече свободно обращение на услугите, ние налагаме една и съща рамка на всички държави членки. По този начин ние създаваме по-регулиран, по-затворен пазар Нещо, което точно беше и грешката при пазара до сега. Вместо да даваме по-голям избор, ние го ограничаваме в името на нечии интереси. Не ни трябва такава обща регулаторна рамка, трябва ни общ пазар и понеже не ни трябва, моята страна сигурно ще напусне. Благодаря, господин Арнот. Този доклад наистина призовава да увеличим е, защитата на потребителите, нещо, което приветствам. Но не смятам, че е необходимо да се прави за сметка на способността на националните правителства да търсят законовите решения. Увеличава се обхвата на това, което се обхваща от директивите и регламентите. За това и съм против. Всъщност, на ниво държава членка, ние би трябвало да можем да регулираме по-добре от Европейския съюз тук. Чрез делегирани актове, освен това, комисията на практика е, създава законодателни норми, без да трябва някой друг да ги одобрява комисията взема решения и ще го прави в бъдеще вместо Европейския парламент, нещо, което е изцяло погрешно според мен. Доклада на Зубер има думата по-спешил pane předsedající já jsem podpořil tuto zprávu. Благодаря, господин председателя. Аз подкрепих този доклад, защото смятам, че въпроса за бедността на сред децата в Европа, която нараства, е твърде сериозен проблем. Е, милиони деца са засегнати от това явление с възходяща тенденция. Необходимия, е, евро, необходимо е Европейския съюз да потърси решения. Аз съм представител на дясната политика, подкрепям рестриктивната и фискална политика и все пак смятам, че режима на строги мерки не трябва да влияе влияе на живота и социалната сигурност за децата, на тяхното образование и бъдеще. Защото така създаваме проблеми за едно социално слабо поколение, което може да постави под заплаха сигурността на Европа. Господин Микенс. Благодаря, господин председател. Децата са нашето бъдеще. Това не са празни думи. Нямаме ли деца, нямаме и бъдеще в буквалния смисъл на думата. Затова всяка политика трябва да бъде замислена и провеждана по такъв начин, че да предложим на децата качествено образование, достъп до различни придобивки и социална интеграция. За съжаление, въпреки различните проекти и пленуми, бедността и социалната изолация растат. И това е явление в Европейския съюз. Бедността е сложно явление. За това държавите членки, европейските институции, комисията трябва да работят заедно, за да осигурим на децата по-добър достъп до образование, до облекло и храна и други социални придобивки. Благодаря. No. Благодаря, господин председател, госпожа Клюн. Аз с удоволствие подкрепих този доклад и докладчика, защото детската бедност е страшна. Всяко четвърто дете в Европа живее под прага на бедността. Нима това е приемливо. Трябва да се предприеме действие, най-вече чрез образованието, той е от ключово значение и наистина намалява бедността. Не е достатъчно да предоставяме учебни пособия, трябва да работим и с семействата и настойниците, за да сме сигурни, че те също разбират много добре значението на образованието като начин да се отървеш от бедността. Трябва да се работи и по грижите за децата, за жилищното настаняване, за предоставянето на добра храна. Нека отчетем факта, че всички застаряваме – тези деца имат нужда от бъдеще, те са нашето бъдеще, ние трябва да инвестираме в тях. Това е важно за економиката и обществото. Господин Неков, като че ли не е в залата, давам думата на госпожа Хюсменова. Господин председател, според данни на Евростат, процентът на деца, живеещи в бедност и социална изолация за държави като България, Румъния и Унгария достига до 40% детската бедност води до липса на достъп до качествена храна здравеопазване отпадане от училище. ограничените възможности формират порочен кръг на социална изолираност. ето защо подкрепям доклада за намаляване на неравенството и бедността сред децата и смятам че политиките ни трябва да са насочени към преодоляване на причините за детска бедност и към подпомагане на децата и тяхното развитие на безработните родители самотните майки и родителите на деца в неравностойно положение необходима е също така конкретна стратегия за инвестиране в децата в рамките на европейския социален фонд и фонда за подпомагане на най нуждаещите се лица както и включване на преодоляването на детската бедност сред целите на стратегията европа. две хиляди и двадесет Аз подкрепих доклада, който призовава държавите членки да се заемат с борбата срещу детската бедност. Всяко четвърто дете в Европа живее в бедност. Много от депутатите в Европейския парламент е, подкрепят идеята за гаранция за децата, така че всяко дете да има достъп до образование, добро жилищно настаняване и храна. Утре е, в нашия парламент консервативното правителство ще продължи с рамните си планове да потопи още повече деца в бедност в Лондон и да намали сигурността за семействата. Всъщност 2010 година имаше значителен спад на децата в бедност в Обединеното кралство. За това ще продължа да се боря за изкореняването на тази бедност навсякъде. Благодаря господин Полчак. Пане председател за уделени слова. <clears throat> Я хце ровни... Благодаря господин председател. Аз също гласувах за в подкрепа на този доклад, въпреки че имам известни съм колебания. Е, чухме, че тенденцията е възходяща за децата. Да, бедността е част от нашата реалност и за това подкрепих този доклад. И все пак смятам, че държавата не е в състояние да замени родителите и много се радвам, че някой някои предложения не влязаха в доклада, например минималните стандарти за жилищно настаняване на деца. Да, Хубаво е децата да живеят при добри условия, но ако родителите не могат да им ги осигурят, кой ще ги замести? Държавата или някой друг? Мисля, че това е, е, че имаше един призив за социална сигурност, който остана нечут в този парламент. Трябва да продължим да работим. Господин Кели има думата. Аз съм за този доклад. Е, той е изключително важен. Говорим за деца, които живеят в бедност. Конвенцията на ООН за закрива на детето се говори за гарантиране на детския живот. Трябва да направим нещо по въпроса. Когато децата са бедни, те не могат сами да си помогнат, не могат да направят нищо, ако няма храна или ако не живеят в добри условия или ако не са добре образовани. Те трябва да имат възможност да играят, а не да се занимават с сложни проблеми. Европейският съюз е един от най-богатите региони в света, така че би трябвало да бъдем а, наистина разгневени от детската бедност в съюза. По време на економическата рецесия това бе голям проблем, но сега като че ли економиката стъпва на крака и можем да насочим усилия в тази а, посока. Благодаря. Господин Согор. A ma gyermekei a jövő Európájának polgárai. A növekvő gyermekszegény... Бъдещето на европейското гражданство е изправено пред огромното предизвикателство. Трябва да се преборим с детската бедност. Междувременно тя се увеличава. Все повече недохранени деца има в тази Европа на 21 век. Все повече са непосредствените проблеми и затова трябва да видим откъде идва тази бедност. Необходимо е да се борим да изпълним това и при прегледа на европейския семестър. Също така трябва да се борим с отпадането от училище. То непрекъснато се увеличава. Евро... Детската бедност в Европа води до опасността от социална изолация. за много държави и членки е необходимо да се обърне специално внимание. Това е бъдещето децата. Госпожа Маковей. Благодаря, господин председател. Правото на образование, на медицинска помощ, правото на покрив над главата е свързано с определени решения, на това са права на децата е, които са отразени в Конвенцията за правата на детето. Много деца обаче не могат да се възползват от тази привилегия. Много правителства си затварят очите пред необходимостта да изпълнят това тези изисквания. Положението в Европейския съюз е много трудно. Всяко четвърто дете живее в условия на бедност и това в богатия Европейски съюз. Причината е безотговорна правителствена политика. Подкрепих този доклад, защото смятам, смятам, че се нуждаем от промени промени в живота на децата чрез образование, медицинско образование, медицинско обслужване, добри жилищни условия. Ако искаме да променим живота на децата, трябва да променим живота на родителите, които са безработни и не могат да осигурят образование на децата си. Казва се, че едно общество се разраства, когато съдим дървета. Нека посъдим дървета за нашите деца в бъдещето. Благодаря, господин заместник-председател. Моето поколение може да отбележи е, най-голямата най бедност в човешката история. Хората в крайна бедност, измерено от ОНЕ, са се увеличили най-вече са се намалили, извинете, в Африка и Азия, поне с две трети. Какво помогна? Интегрирането на пазарите в глобалните пазари и преследването на печалби от различни фирми, които инвестират там. Съжалявам, но това не се дължи на подобно гласуване на днешното. Ние нищо не сме допринесли за драстичното намаляване на бедността. Най-доброто, което можем да направим тук, е да пуснем духа на свободния човек, да спрем да се бъркаме, да регламентираме и да продължим напред. Госпожа Дод. Um, Благодаря, господин председател. Типично за нашето време е това, което виждаме. Доклад, който говори за важна тема, като неравенството и детската бедност, а същевременно всички са на мнение, че националните правителства трябва да се борят с тази бедност. Наистина националните правителства са важни за подобренията, за това всеки гражданин да има равно участие в обществото. Не е необходимо Европа да диктува условията. Същевременно, аз се отнасям балансирано към този доклад. Хубаво е да се подобри качеството на живота за всички. От една страна ние в Обединеното кралство е, сме наистина благословени, защото предоставяме обилни помощи на тези, които имат най-голяма нужда от тях. Така им помагаме и да стигнат отново до работното място. Защитаваме и най-уязвимите. От друга страна, според нас най-важното за повишаване на благосъстоянието е създаването на работни места. Благодаря, господин Арнот. Той може да вярва в високо ниво на обществени услуги и съответно данъците? Можете да подкрепяте преразпределението на благата, можете да разглеждате общите по... и да смятате, че те, те са по-важни. Благото за общото благо е по-добро от личното благо. Но аз мисля, че всичко това се свежда до следното. Не бива да злоупотребява занимаваме с толкова важен въпрос като детската бедност, за да прокарваме нашите политики. Аз лично е, смятам, че това е много повече, което ние трябва да направим в Великобритания по този въпрос. Но моят проблем тук е, че тук са включени толкова много неща, отдалечни, отдалечени от детската бедност, всъщност, че не може да, да го подкрепя. Е Минаваме към следващия доклад. Давам думата на господин Мамикинс. Um, Благодаря, господин председател. Европейския съюз и политиката на сближаване, е, за които говорим тук, това, този документ не е просто един инструмент за постепенно изравняване на условията между различните региони. Да, това е необходимо, но е необходимо също така да преодолеем социалната маргинализация. Затова подкрепям този доклад, защото той може да даде положителен тласък за решаване на проблемите на марганизираните обществени групи, чрез синхронизация на решението на тези проблеми. Разбира се, трябва да мислим за качеството на събраната информация и как да обясним на обикновените хора в какво се крие сложността на проблема и как да ги, проблемите как да ги решим pane předsedající Господин Полчак. Paní kolegyně Благодаря, господин председател. Аз гласувах за този доклад, защото ми се струва добър. В началото смятах, че той ще бъде твърде общ, че всички общности ще бъдат включени като маргинализирани, но след това докладът беше променен и именно за това го подкрепям. Политиката на сближаване има за цел намаляване на неравенството, което е несправедливо. Неравенство, което е обословено от някакви неоснователни причини ние трябва да се опитваме да стигнем и до социалното сближаване. Например, в Чехия има най-различни общности, които се оказват изолирани и то двойно изолирани. За това е хубаво да можем да разчитаме и на европейските фондове. Благодаря за доклада. Госпожа Макове има думата. Благодаря, председателю. Маргинализираните общности се определят на базата на национални показатели от всяка държава членка. Дългосрочна безработица, достъп до образование, нисък образователен ценз, лоши битови условия, дискриминационни политики, социални услуги, рискове за здравето, достъп или липса на такъв до здравни услуги са част от категориите. Има партньорски споразумения, които не включват марганизираните общности. Аз гласувах за този доклад, тъй като той говори за приобщаване на тези маргинализирани общности при оценката на проектите. Не могат да бъдат интегрирани хора, които не са допуснати вътре. Докладът говори за по-добра връзка между регионите. Хората, които живеят в трансгранични региони, са маргинализирани поради това, къде живеят. Комисията трябва да даде обяснения за национални европейски проекти, за подкрепа дадена на предприемачи. Благодаря. Господин Ханан има думата. Благодаря, господин председател. Предпоставката, която се крие тук е, че най-добрият начин да приобщим маргинализираните групи е действие на правителството. Точно опак и на това, което се казва, търговията разделя хората, насърчава конфликти. Е, така че въпросът е да започнем съзнателно или наистина съзнателно да уреждаме нашите въпроси и всеки да положи собствени усилия. Но най-добрият начин да интегрираме хората е да им позволим да влязат в бизнеса без интервенция. Няма по-добра система от пазара за, да, за сближаване на хората, за да се опознаят и за обичат. Е, тук не говорим за раз, разбита система. Няма из, данни за друга система, която може да ви накара, накара да разберете по-добре другия. Освен като излезете в, влезете в такива взаимоотношения. Сега господин До, госпожа Доц. Благодаря. Приветствам доклада, защото целта е общностите да се сближат, маргинализираните общности, които са в изолация поради най-различни причини. В Северна Ирландия се използват структурните фондове и за помагане на жертвите на тероризма, например в моята община. Тези жертви имат нужда от обучение, от приобщаване – за това и се използват европейските фондове, но ние не бива да почиваме на лаврите си. Би трябвало тези фондове да продължат да подобряват качеството на живота на хората. При сегашния програмен период в Северна Ирландия се забравя е, за доброволческия сектор, за сектора на жените при използването на европейските фондове. По този начин се поставят пречки – политиките, които се разработват, забравят и за превенцията, използването на фондовете срещу маргинализирането на общностите. Крайно време е Европейския комисар да го напомни на северноирландския министр. Господин Карвар има думата. Аз съм единствения британски депутат от ромски происход. Тази седмица ще говоря на една конференция за номадите, където ще защита тази кауза. Изискват се тук в доклада действия от страна на Съюза. Политическата ми позиция обаче е да не подкрепя европейска позиция по въпроса. Според мен на национално ниво трябва да се промени мисленето. Аз го правя и ще продължа да го правя. Аз гласувах за 42 о изменение и Q, които са свързани с ромската общност. Консерваторите гласуваха против. Не съм изненадан, тъй като в момента британското консервативно правителство прокарва една политика срещу моята общност. Благодаря. Господин Арнот. Въздържах се от гласуване по този, както и по много други доклади, особено незаконодателни. Дали съм съгласна, че малцинствата са често обект на неправилно третиране? Да, така е. Специално ромските общности са третирани зле в някои държави, запоставени при нечовешки условия. Да, съгласен съм. Вярвам ли, че нациите могат да направят нещо повече, за да преодолеят тази форма на потисничество? Да, разбира се. Но после ми представя доклад, който ми предлага определени решения за европейска интеграция, което всъщност всъщност се предлага като решение на въпроса, което според мен е погрешно. Поради тази причина се въздържах. Преминаваме към следващия доклад, който е ролята на ЕС в ООН. Господин Баненън. Господин председател, аз гласувах против този опасен доклад, защото това застава срещу суверенитета на националните правителства. Това е част от все по-голямото сближаване и изграждането на Европейска империя. В този случай ние искаме постоянно място за ЕС в съвета за сигурност на ОНЕ. Това означава Франция и Обединеното кралство да се откажат от своите места в този съвет. Това ще бъде края на централното място на Обединеното кралство в международната сигурност и няма да помогне на справенето с заплахата на ИДИЛ. Това е акт срещу Франция и Обединеното кралство и ние трябва да се възпротивим. Отказахме се от мястото си в Световната търговска организация. Не можем да се откажем от мястото си в съвета за сигурност на ОНЕ. Благодаря, господин молонето господин Поспишил. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože Благодаря. Аз подкрепих този доклад, защото смятам, че е важно да, напра... да, да бъде извършена реформа на съвета за сигурност и цялата организация на ООН. Това е особено видно днес, когато сигурността в Европа се влушава и виждаме че се налагат спешни действия. Ако докладът, който гласувахме днес, представлява изискване за държавите членки да окажат въздействие върху други държави членки, аз бих се радвал. Логично е Европейския съюз да има своето място в съвета за сигурност, но аз мисля, че едновременно с това трябва да продължим дебата за бъдещето на реформата на съвета за сигурност. Надявам се, че доклада ще допринесе господин Микинс. Благодаря, господин председателю. На последно време Европейския съюз се опитва да застане на световната сцена като нещо по-голямо просто от международна организация, опитвайки се да разшири своето влияние. Това е, е организация, един от активните застъпници на идеите на ООН, е, да речем борба с климатичните промени за културния обмен и, и други инициативи, които като с това списъкът не се изчерпва. Едновременно с това трябва да отбележим, че ООН не винаги работи ефективно. След края на Второто световна война това е един, едно от най-важните действащи лица на световната сцена. Сега обаче се налага да направим направя извода, е, че страните на Европейския съюз съдействат достатъчно активно, за да изложим по-активна роля. Госпожа Клуне, ролята на Европейския съюз ни дава възможност е, да действаме в ООН, така че да преодоляваме глобалните предизвикателства. Лисабонския договор признава ООН като свой партньор. Също така във времена на международна криза, при глобални предизвикателства, Европейския съюз така ще може посредством върховния си представител да участва в тази дейност. Във времена на криза не бива да забравяме за какво е създадена ООН. За поддържане на международния мир и сигурност, за разрешаване на спорове, защита правата на човека и основните свободи и за насърчаване на социалното економическо развитие. Европейския съюз заедно с ОНЕ може да изиграе голяма роля в тази посока. Ирландия се присъедини през 55-та година към ОНЕ преди 50 години. Членството ни в ОНЕ ни дава възможност да преследваме целите, си на, целите на външната си политика. Подкрепих доклада с удоволствие, ще продължа да участвам в дискусиите при обсъждане на ролята на С. Господин Неков го няма. Сеймур има думата. You, Благодаря, господин председател. Не е организация, чиято цел е ясна. Основното в Обединените нации са нациите. Европейския съюз не е нация, колкото и да иска да бъде. Не смятате ли, че това е един долен начин Европейския съюз да седне на тази маса, но той не може да бъде член на съвета за сигурност на ООН. Благодаря. Аз гласувах в подкрепа на доклада и съм много доволен, че го сторих. Особено, че преди факта, че аз съм докладчик за НП за този доклад. Приветствам факта, е, че имаме тясно сътрудничество и координация с ООН. Е, аз лично мисля, че Европейския съюз и държавите му членки са имат особено голям принос за хуманитарната помощ. Това е наше особено достояние. Трудно е обаче да свържа това с начина по който се, отнася, се отнасят към нас от страни, на които даваме толкова много. Примерите от Париж и други са многобройни, така че ние се нуждаем да от координирани усилия, за да помогнем чрез ООН на тези страни да продължат да се развиват, да се възцари мир и търпение. Благодаря ви, госпожа Макова и не е тук, така че давам думата на господин Ханан. Благодаря ви, господин председател, благодаря ви споменто търпение. Непрестанно чуваме, че еврофедерализмът предвижда все по-гъвкави форми. Новите комисари се опитват е, да покарват със своите нов, ново законодателство. А тук отново се иска един, е, едно единствено представителство на Европейския съюз в ООН, което е възможно само ако Европейския съюз е суверенна държава. Така че моето възражение не е само, че Франция и Великобритания вече няма да имат е, собствено представителство в ООН Моето възражение е свързано с факта, че ние изграждаме суверена държава без да има никаква поддържаща я европейска нация. Няма европейско обществено мнение, няма европейска нация, европейски демос, как, демос както има в Швеция, Португалия или а, Италия, например. Така че от а, чист страх искаме да развеем едно знаме и да очакваме хората да ни последват, но това няма да се случи, тъй като човешката природа е по-стара, по-силна от а, държавните техните планове. Държавите и съществуват, защото са силни, а Европейски съюз не е. Благодаря ви, думата има госпожа Доц. Благодаря, господин председател. В момент на несигурност и загриженост от страна на цяла Европа след терористичните нападения в Париж, изключително разочароващо е, че докладът за ролята на Европейския съюз в ООН поставя акцента върху интеграцията и върху единен мандат за Европейския съюз на ниво ООН, вместо да постави ударението върху международното сътрудничество в името на всички граждани. Вместо да се стремим към членство на Европейския съюз в ООН, не към по-скоро обърнем внимание на това как Европа да влезе в ролята на посредник между отделните държави, вместо да се опитва да наслагва гласа си над техния правителствата, избрани от гражданите на Обединеното кралство, националните въоръжени сили, това са структурите, които най-добре могат да представляват интересите ни в международен план. Не се нуждаем от друга структура. Необходимо ни е обаче по-добра координация, необходим ни е здрав разум, необходимо ни е и сътрудничество. Както каза господин Камеран, тази седмица трябва по-добре да проучим възможностите за действия на национално равнище за да се справим и с терористичната заплаха в Европа. Господин Арнат. Nation. Европейския съюз в ООН. Европейския съюз не е нация, никога не е бил нация, не трябва да стане нация и не може да замени нациите. Пределно ясно заявявам. Европейския съюз не трябва да има роля в ООН. Госпожа Джеймс. Господин председател, Великобритания е една от двете държави в ООН, които имат статут на постоянен член. Франция е другата държава с такъв статут. Не приемам идеята да се подкопае този статут на Великобритания. Великобритания е ключов член на ООН. Европейския съюз може и да се заблуждава и да мисли, че Велики трябва да играе важна роля в ООН, но аз никога няма да подкрепя тази цел и ето защо аз гласувах против всички ключове вотове по тази тема. Благодаря госпожо Джеймс и сега господин Етерич. Thank you. Well... Благодаря ви. Ами, това ще бъде най най-лесното обяснение на вод, което някога съм правил. Много е просто. Обединените нации е Организация на Обединените нации. Обединеният Европейски съюз не е нация, Обединеното кралство е нация, горда нация. Надявам се винаги да останем такава и се надявам аз да не съм част от промяна на това статукво. Винаги ще гласувам против подобни мерки. Надявам се всички да запазим независимостта си като суверенни държави и да запазим независимото си място като членове на Света сигурност на ООН. Благодаря ви. Това беше последното обясняване на ВОД. Прекратяваме заседанието до 15 часа.